възможност на малките и средния предприятия да се развиват по-добре и също така да се даде възможност на потребителите а, да търгуват по-лесно. И така дискусията приключи. Гласуването ще се състои утре в 12 часа. Последната, последния доклад е на госпожа Хирш, свързан с европейското сътрудничество, професионалното образование за подкрепа на стратегията Европа 2020 година. Давам думата на докладчика. Ако госпожа Уолис не иска да добави нещо. Всъщност гласуването е в сряда, това исках да ви кажа. Извинявам се, казва председателя. Гласуването ще е в сряда. Да, така е записано, но аз си помислих, че утре е сряда и така. Докладчика има думата за 4 минути. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Утре ще обсъждаме ролята на професионалното образование и обучение за подкрепа на стратегията Европа 2020 и ще гласуваме по този въпрос. Ето защо трябва да хвърлим поглед върху сегашното положение. 21% са безработните сред младежите. Това е двойно повече от средното. Е, над 14% от учениците напускат преждевременно училище. Твърде нисък е процентът на жените заети в професия. Много хора с увреждания, хора, които са от мигрантски семейства, също нямат възможност да работят. Именно целта на Европа 2020 е да се възползва от потенциала на е, хората да работят, да им помогне да влязат в е, света на труда в полза на целите на глобализацията. За това трябва да констатираме, че професионалното образование трябва да бъде на високо качествено равнище. Всичко започна с процеса от Копенхаген, комуникето от Халбрюген и сега наша задача е да видим в каква степен можем да наблегнем на този въпрос и в Европа 2020. Основен момент тук е, че младите хора имат възможност не само по време на следването си, а и по време на обучението си в професията да а, учат в друга, в различни държави членки. Много е важно, защото веднъж, когато си отишъл да работиш в друга държава членка, ще се възползваш и от шанса да а, наблюдаваш европейския трудов пазар и там да търсиш своите шансове. Ето това е тенденцията, която трябва да следваме. А друг важен момент е квалификацията. Поради демографските промени хората работят все по-дълго или имат право да го правят. Много от тях решават за себе си. Във всеки случай упражняват професията си по-дълго. И за да бъдат достатъчно квалифицирани и на по-напреднала възраст, те трябва да преминават през обучения. В момента е много нисък процентът на участие в квалификационни интеграционни а, мерки на такива хора. Тук трябва да търсим отговорност и от работодателите все повече те трябва да насърчават служителите и работниците към учене през целия живот и обучение през целия живот. Естествено, че за целта и предлагането на обучителни мерки трябва да бъде достатъчно гъвкаво да позволява равновесие между професия, личен живот и семейство. В този смисъл казвам, че трябва да бъдат достатъчно гъвкави предложенията. В областта на университетите винаги сме отделяли голямо внимание, имаме процеса от Болония, но същото трябва да се направи в областта на професионалното образование и обучение, в областта на мобилността. Някои неща не се забелязват, но все пак, наред с висшите учебни заведения, професионалното обучение и образование съвсем не е маловажно. Затова искам да благодаря и на колегите, които ме подкрепиха при изготвянето на този доклад. Благодаря, колега Хирш. Веднага преминаваме към спонтанните изказвания и давам веднага думата на колегата Пападополо. Ω κοιόδη εισηγήτρια, χαιρετίζω την έκθεση Χίρς γιατί τονίζει τη σημασία για Благодаря. Приветствам доклада на колегата Хирш, тъй като той насочва вниманието ни към необходимостта от действия, за да вземем предвид конкурентоспособността в една толкова важна област като професионалното обучение и образование, особено с оглед на по-уязвимите групи, като например лица с увреждания. За да постигнем целите на стратегията Европа 2020 година, трябва да засилим сътрудничеството в Европейския съюз, трябва да осъществяваме целенасочена политика за намаляване на броя на преждевременно напускащите училище, както и за да помогнем на учениците да се справят с изискванията в училище. Трябва по-силно да обвържем образователната система с пазара на труда. Мисля, че въвеждането на една по-ефективна система за професионално образование и обучение ще допринесе за всичко това. Ще трябва да постигнем изближаване на образователните системи на отделните държави. Инвестициите в образованието са много важни за бъдещето на Европейския съюз. 20% е безработицата сред младите хора. 16% от младите хора отпадат преждевременно от училище. В Португалия, например, тази стойност е дори 40%. Трябва е, да вземем предвид тези факти, ако искаме да се справим с безработицата. Младите хора трябва да е, бъдат информирани постоянно за възможностите да се преквалифицират и да се образоват през целия живот. Относно мобилността на а, работещите, тя трябва да се има предвид както при а, професионалното образование, така и при професионалната квалификация тази насока трябва да се помисли и за признаването на дипломите и квалификациите. Госпожа Данчила. Благодаря, господин председател. Едно от големите предизвикателства в Европейския съюз е безработицата сред младите хора. В Европа се отдава голямо значение на това, в Европейския съюз се отдава голямо значение на това да снижим процента на учениците, които напускат преждевременно училище на под 10% и да адаптираме обучението, образованието по професиите към новите изисквания на трудовия пазар. За целта ще е необходима все повече интеграция. Ето защо мобилността е важна и в областта на професионалното образование и обучение. Не само индивидуална, но и институционална мобилност. Трябва да променим менталитета, трябва да премахнем много пречки, ако наистина искаме европейците, когато учат, действително да овладяват нови знания и умения, за да могат да допринесат за стратегията 2020. Колегата Туболе е, току-що ни показа колко е добре да се заседава нощно време. Е, е, Благодаря ви. Благодаря и на докладчика за чудесния доклад. Трябва да вземем предвид контекста, в който бе изготвен докладът. В момента младеща в Европа се намира в криза. Особено висок е процентът на безработицата сред младите хора. Те са принудени да напускат Европа в търсене на работа. Това е един много значим проблем, пред който Европа ще е изправена и през следващите години трябва наистина да осигурим възможности за образование и заетост. Трябва да гарантираме конкурентоспособността на Европа. С оглед на всичко това трябва да осигурим възможности за образование за младите хора в Европейския съюз. Имаме голям потенциал в тази област, но трябва да предприемем още действия за гарантиране на качеството на образованието, както и за по-тясното му обвързване с професионалния живот. Вече има примери за това от Германия и Дания. Трябва да дадем възможност на всички младежи да се възползват от възможностите за образование. Председателят, благодаря. С това приключихме разискванията. Заключителни думи от комисар Рединг. Благодаря, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа Хирш за конструктивния подход. Слушах я с много голям интерес, защото това беше е, документ преди 12 години. Аз тогава започнах е, с това е, да се въведе мобилността като аспекта при образованието. Важно е да се подчертае, че този аспект е включен сега и в стратегията Европа 2020 година. Докладът допълва съобщението на комисията от юни 2010 година. Това съобщение а, беше допълнение от своя страна към процеса от а, Копенхаген. А, Съобщението ще бъде включено и в програмата за професионално обучение на комисията до 2020 година. Комисията споделя гледната точка на Европейския парламент. В Европа трябва да се предприемат мерки, така че обучението и образованието да станат по-привлекателни, да има високо квалифицирани преподаватели, да има добре изградена инфраструктура. Също така имаме нужда от мобилност, имаме нужда от това младите хора да проявят воля и желание да, да, да пътуват из държавите членки. Това е много важно, ако искаме да имаме една обща зона за образование и обучение в Европейския съюз. Това ще, е, всичко ще е, помогне за постигане на баланс е, и между половете за по-добри професионални перспективи. И така, комисията благодари за мнението на Европейския парламент. Благодаря, госпожо Рединг. Приключваме с дискусията. Този доклад ще бъде до гласуван утре от 12